минута и половина. Благодаря, госпожо председател. И добре дошла. По-голяма част от моята професионална кариера премина именно в Централната банка и затова темата ме засяга, тя ме вълнува много. Всъщност Централната банка се промени през последното десетилетие. Това каза госпожа Лагард по време на изслушването и това беше е, така, прието с аплодисменти шум в залата. Става дума за економически схеми, за финансови схеми, които бяха променени. Кристин Лагард, естествено, е, е прекрасен избор и аз се подкрепям изцяло. Преди няколко дни имах удоволствието да ръководя заседанието, на което я изслушахме в Комисията по парични въпроси. Става дума обаче за една мистериозна политика, която не винаги се съпроважда от е, е, успешни економически реформи. Това бе мнението на някои от колегите и на някои от експертите също извън е, парламента, но госпожа Лагард, струва ми се, ще промени нещата и ще покаже, че това не е вярна критика. Много се надявам, че ще подкрепим всичко. Ще се спра на две неща, които касаят бъдещето и нелоялната конкуренция. На първо място забавянето на банковия съюз. Това не се дължи толкова на технически проблеми, а по-скоро на политиката, която водят някои държави членки, политика на съпротива. Сега имаме банков съюз без защита на малките вложители – Имаме обща къща без общ покрив. И това не е просто технически проблем. Страните най-силно засегнати от финансовата криза трябваше да приемат първите два стълба на Съюза на капиталите на висока цена. На второ място е европейската нормативна уредба, която изисква изчезването на някои практики, Ние настояваме Европейската централна банка да играе по-активна и енерги... енергична роля в тази връзка. Благодаря за минута и половина. Следващия оратор благодаря. Относно бъдещата политика на ЕЦБ. Странно е, че обсъждаме без госпожа Лагард да изпълнява тази длъжност от дълго време. Госпожа Лагард, ако бъде прията за председател на ЕЦБ, тя ще трябва да работи заедно с съвета, управителния съвет. 25 члена, 19 члена от страните на еврозоната. Т.е. това ще бъде един колективен орган. Искам да ви напомня, че по време на изслушването в комисията ЕКОН тя посочи три неща как вижда работата на банката. Трябва да се спазва нормативната уредба за ЕЦБ, каза тя. След това тя каза, че ще се адаптира към контекста с прагматичен подход. Тя... Колегата Ферберг от НЕП каза, че трябва да се отчете и гражданското общество и младите. Тя, между другото, посочи, че в основата на нейните действия ще бъдат отчитането на климатичния риск. Това ще бъде макроекономически приоритет за ЕЦБ, която ще трябва прогресивно да намалява финансирането на замърсяващите предприятия в своя портфейл. Също така тя каза, че ще трябва да се стимулира и бюджета, за да се справим с краткосрочните предизвикателства пред еврозоната. Да, ЕЦБ в момента води една политика, с много ниски лихви, което е хубаво за някои, но за първи път много граждани си купуват жилище. бизнеса, също за първи път разкрива работни места с тази политика. Нека да бъдем бдителни и дръзки. Освен, че е жена, тя има опит, прагматизъм от МФР. И това я прави много силен кандидат за предизвикателствата пред ЕЦБ през следните години. Ние трябва да заработим конструктивно, колективно в социални и економически интерес на гражданите и бизнеса. Благодаря. Сега следващия оратор, господин Ортасун, за една минута. Благодаря, господин, госпожо председател. Германия се е, намира пред рецесия. Очаква ни твърд Брексит. Това означава, че и на фона на това ЕЦБ намалява лихвите и продължава до сегашната политика. Ето защо тази, е, тази политика трябва да бъде продължена, но да не се стига до е, балон в недвижимите имоти. Всичко това трябва да бъде направено, но както казаха колегите, марки, мерките на ЕЦБ трябва да бъдат в баланс с фискалната политика. Държавите, които могат да си го позволят, трябва да го направят господин комисар Томпаровски, е, трябва да се дискутира отново относно фискалната политика. Европейският съвет го поиска, госпожа Рединг също. Държавите членки трябва да предприемат нещо. Ето за това фиск... трябва да се проведе фискална реформа в началния от новата комисия. Господин Риналти. Negli anni passati Госпожо председател, благодаря ви. А, да. Ам... Съществуват определени е, норми и изисквания по отношение на ликвидността, е, които ЕЦБ трябва да спазва, естествено. Е, в количествено отношение, естествено, е, е по-лесно да изпълниш е, е, изискванията. Въпросът е какви са качествените промени, които се постигат. Въпросът е как се това действа на бизнеса, на индустрията, на гражданите. Ние трябва при всички положения да поставим всичко това в един по-широк контекст. Господин не смятаме, че госпожа Лагард ще продължи същата политика и е, затова ще гласуваме против. Господин фон е, Оверфелд, е, благодаря, госпожа председател, господин е, е комисар. Е, критичен е момента, в който е, обсъждаме е, номинацията на госпожа Лагард. Е, миналата седмица отново е, е, видяхме. Е, че в е, управителния съвет на ЕЦБ 50% е, от хората приблизително не бяха в подкрепа на неговите последни мерки и неговата политика. Госпожа Лагард е, ще вземе поста в момент, в който банковия съюз още не е довършен, капиталовия пазар също не е приключил и не е оформен до край. При всички положения, господин госпожа Лагард ще трябва да обмисли много добре по-нататъчните действия като председател на ЕЦБ и да вземе под внимание негативния ефект на политиката, която водеше Централната банка по времето на Марио Драги дали в крайна сметка не се оформят повече мехури на пазара, дали няма повече нестабилност, отколкото обратното стабилизиране. времено удара върху спестяванията на гражданите не бива да се пренебрегва не бива като зомби да продължаваме да действаме по една и съща линия, без да си даваме сметка за какво става дума. Капиталовият пазар първо трябва да бъде довършен. Благодаря, господин Кушмо. Obrigado, Sr. Presidente. Este Parlamento Europeu prepara-se para dar um parecer positivo para que se coloque na posição mais importante para as políticas económicas na Europa uma representante da doutrina económica do choque e pavor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 sorry colleagues i was waiting for the end of the translation. my next speaker uh, for one minute is mr Thank you. Thank you, madam president благодаря госпожо председател. Александър Лам, бащата на еврото, е казал много ясно, че общата валута не може да бъде успешна без фискален съюз. И най-важното трябва да има политика за заплащането. 20 години след въвеждане на еврото, ЕС и еврозоната са, се характеризират с сериозни социални различия и е, има много държави с демографски проблеми и висока младежка безработица. Ако не се справим с това, социалните проблеми ще доведат до увеличение на държавните дългове и ще дестабилизират еврото Економическите ограничения ще отслабят европейското сътрудничество. Ето защо в този доклад искам да видя как ЕЦБ ще смекчи този риск от социална катастрофа и какви са препоръките за да се намали разликата в заплащането между периферните е, държави и новите държави членки. Господин Кара за минута и половина. Е, Госпожо председател, господин заместник председател, госпожи и господа, много от нас водиха разговори през последните години с Кристин Лагарта. Последно, по време на изслушването, имахме възможност да се убедим, че това е правилният човек на правилното място в правилния, точния момент. Европейската централна банка трябва да води независима парична политика, да бъде независима, да действа спокойно, да буди доверие, да носи глобална отговорност, да комуницира, да съобщава, да обяснява своята политика и в крайна сметка да си дава сметка съвсем ясно за последствията от нейните действия. Ние се нуждаем от един решителен човек, е, от един е, умел управител, е, който ще стабилизира и ще пази една от най-силните валути в света еврото. Нека да си даваме сметка, че е, съвместната политика по отношение на е, еврото е, естествено зависи от всичко това, което правим по отношение на бюджета, по отношение на преструктурирането на реформите, но същевременно не може да ги замени. Нека да не си въобразяваме, че само с лихвена политика можем да заместим необходимостта от реформи. Ние ние трябва да изпълним нашите задачи. Госпожа Лалюк, за една минута. Господин председател, това е първия ми мандат като депутат и съм очуден, че госпожа Лагард не е тук, за да ни изслуша. Трябва да кажа, че съм очудена, но това е положението. Относно госпожа Лагард, изслушването, честно казано, бе доста привлекателно, но все пак има две проблема. Първо, паричната политика. Много важно да се води щедра парична политика, но трябва да сме сигурни, че това няма да води до спекулации и ще се избегне нова криза финансова и банкова. По този въпрос нямаме достатъчно гаранции. Другия въпрос – управлението на кризи. 8 години е дълго време за една банкова и економическа криза. Мисля, че Лагард не се справи много добре с гръцката криза и трябва да смени своята идеология. Според мен трябва да видим как ще се гарантира, че няма да има нова криза и как ще управляваме евентуална бъдеща криза. Благодаря. Господин Пишларо, за една минута. Благодаря, ще говоря на румънски. Изборът на председател на ЕЦБ не е просто смяна на човек, а е възможност да има нов дневен ред на ниво е ЕС. Първо, Имаме нужда от система за мониторинг и реформи, която да доведе до по-голямо доверие на гражданите, да няма никаква толерантност към корупцията и прането на пари. Трябва да има нова визия за новите проблеми, например дигитализация, защита на околната среда и така нататък. Имаме нужда от конкретен план за действие, така че е, да финансираме малките и средни предприятия по един правилен начин. Повечето предприемачи днес са обезкуражени в повечето държави членки. Трябва да подкрепим държавите, които не са част от еврозоната в момента. Трябва да имаме истинска номинална политика. В Румъния подкрепата за необходимите реформи трябва да срещне широка подкрепа. Господин Яки Луна за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин Добровски. С... Много важна е стабилизиращата роля на Европейската централна банка през последните десетилетия. Аз Съжалявам, че госпожа Лагард не е тук, за да чуе всичко това, което е, ние е, говорим. Леверидж ефекта е, е изключително важен. Кредитирането в чужда валута, включително и в швейцарски е, франкове е, доведе до е, е, загуба на потребителска мощ, на покупателна мощ и на финансовите технологии като криптовалутата всъщност в никакъв случай не допринасят за стабилизиране на паричната политика и на еврото. Надявам се, че госпожа Лагард най-малкото ще ни чуе е, е, и ще се всуша в това, което казваме, защото надзорният ефект на банката не може е, единствено с подобни мерки да направи нещо нещо за економиката и за гражданите. Уважаема госпожо председател, днес тук ще изберем госпожа Лагар за председател на ЕЦБ. В комисията ЕКОН преди два седмици тя призна, че от 2010 ЕЦБ е нарушавала редовно договорите на ЕС и според нейните думи в бъдеще трябва да се очакват нарушения в обществен интерес. Дори само това я превръща в една от най-влиятелните политици западно от Прага. Нейният предшественик Драгиявели печаташе повече пари и нарушаваше повече права от всеки друг до сега. Въпреки това, Европейския съюз растеше по-бавно от развития свят без Япония, а еврозоната растеше още по-бавно от останалата част на Европейския съюз. Германската централна банка смята, че Драги е отнел спестявания от германските спестители на стойност 648 милиарда евро. И тъй като той отнема трудно заработените пари на хората и обогатява само своите сподвижници, е, той миналата седмица предписа на смъртно болното евро още една двойна доза лекарство. От 2010 година еврото е в спешното отделение и че сега вече е станало зависимо от морфина, явно не притеснява никого, защото пациентът в крайна сметка няма да излезе оттам до смъртта си. Наистина, е искреността на госпожа Лагард и прави чест, защото тя открито признава не спазването на правовата държава, но тя не действа в обществен интерес. ЕЦБ е приема разходите на безотговорни правителства и на частни лица, а еврото не е обществено благо, а ЕЦБ вече не действа като него финансов слуга. За една минута господин Юрица. Thank you. Дякуем пекне, пани председател. Благодаря, госпожо председател. Либералната парична политика демотивира държавите да извършат съответната реформа когато няма благоприятна економическа конъюнктура, когато има високо ниво на шуробаджанащина, правила, които не учитат усилията на хората, които работят най-много, трябва да се решат всички тези проблеми. Политиците не можем да разчитаме само на паричната политика и на микроекономическото равнище. Трябва да обсъдим ефекта на паричната политика върху спестяванията. Тази политика поддържа зомби дружества, зомби проекта. И едва в тежки времена ще се дадем сметка колко опасна е тази политика – по-хубаво е ЕЦБ да повиши своята прозрачност, да оповестява повече информация, най-малкото до Европейската сметна палата. Анализ на ползите и проблемите на ЕЦБ ще е от полза на институциите. Промяната в ръководство на ЕЦБ според мен няма да доведе до промяна в неговото поведение. Ще гласувам съответно. Господин Печини. Благодаря. С всички усили, сили се опитахме да намерим причина да подкрепим госпожа Лагард, но на празно. Тя също е отговорна за политиката, която се води и за ситуацията, влушената ситуация в Европейския съюз. Например, спасяването на частните банки, преди всичко във Франция и Германия, растеж на всяка цена и политиката на економии също, която води до структурни реформи, намаляване на пенсии и заплати невероятно преразпределение отдолу нагоре. Богатите стават все по-богати, а бедните все по-бедни. Е, да, тя ни казва, че нещата са се променили, ние просто не сме го разбрали, но е твърде късно. Не подкрепяме госпожа Лагард. Искаме истинска реформа и тогава може да говорим отново. Ед, една минута, господин Гарсия Маргал. Микрофон. Извинете бе, е, микрофонът ви не е включен, очевидно, или не работи. Сега чувате ли ме? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Обеден съм, че е, съветът предлага е, да изберем госпожа Лагард, просто защото тя е сред малкото хора, които най- много приличат на Марио Драги. Е, Марио Драги в крайна сметка е, е, ни помогна да предотвратим нова криза. Леман Брадърс продължава обаче да бъде заплаха. Има четири фактора Америка, Брексит, Китай, Иран. Това са четирите геополитически фактора, които застрашават стабилността на економиката и паричната политика. И водят до спад на световното производство. Паричната политика на Драги и Лагард е, е в крайна сметка в противовес на това. Ние в Германия и в други страни се нуждаем от задължителна реформа в паричната политика. Е, господин Шустер има думата една минута. Политиката на ЕЦП е, бива критикувана дали свободната парична политика може ли да изпълни целите си, няма ли друга, други рискове. Госпожа Лакарт обясни, че ниските лихви на ЕЦБ ще бъдат продължени. И аз съм твърдо убеден, че това е правилно. В момента увеличение на лихвите би съсипало конюнктурата и рецесията ще бъде неизбежна. Но и това подчерта госпожа Лагард. Централната банка няма да успее да подкрепя конюнктурата и да осигури стабилност. Спешно е необходима експансивна бюджетна политика, защото да се залага постоянно на економиите не е правилно. Става въпрос не само за подкрепа на конюнктурата, а и за опазване на климата и финансирането. Благодаря. Господин Ероглу за една минута. Живеем в еврозоната от много години в ситуация, при която лихвите са по-низки от инфлацията и е, насочването на лихвите, всъщност е, и определенето на лихвите бе много важна част от е, работата на банките. А сега вече сме близо стигнали до нулата. Така че е, държавите членки обаче не използват този шанс. А това а, е, а, е, действително представлява шанс. И в това отношение бих искал да предупредя ЕЦБ. Държавите членки може би няма да се справят с бюджета и а, Вносителите, спестителите няма да имат никакви приходи. Е, не само те самите, но това ще се отрази и на децата, и на внуците им. И същевременно е, сме на път отново е, да влезем в следващата економическа и финансова криза. Америка, САЩ, Испания и други страни, включително и в Европа, имаха ниски лихвени проценти, когато избухна финансовата криза. Затова пледирам да спрем тази пагубна политика на господин Драги. Благодаря. Господин Бардела. Благодаря. Под нейното председателство ЕЦБ, както каза Лагар, ще се превърне в по-достъпна и прозрачна институция. Ролята на ЕЦБ е да разбира гражданите, а не само пазара. Много хубави слова за един пълен привърженик на свободната търговия. Лагард обаче не се представи пред народните избраници. Председателството на Лагард започва лошо. Тя оглавява няколко политически и економически институции, но не се е явявала на народния вод във Франция. Лагард е председател на голяма адвокатска кантора в Америка и генерален директор на МФР. Мисля, че нейният интерес не е в Европа, а извън нея. Госпожа Лагард защитава англосаксонската система. Европейския народ констатира, че политиката на ЕЦБ се отразява на покупателната му способност. Еврозоната е с най-малък растеж в света и ЕЦП е единствената централна банка, която се бори срещу инфлацията и това е нейна фикс идея. Трябва да се борим срещу безработицата, да се инвестира много в заетост и в бъдещите сектори. Трябва да зададем много важни въпроси на Лагард и е много жалко, че тя липсва тук в залата да отговаря на представителите на европейския народ. Благодаря, господин Шинчец, за една минута. Хвала Благодаря. Обсъждаме финансовата институция на Европа. А, миналия път а, обсъждахме политическата организация. Няма смисъл, госпожа Лагард не е тук говорим за най-важния пост а, в Европейския съюз, а тя не е тук. Аз а, ще задам същия въпрос, който зададох и на госпожа дер Лайен. Дали Европа ще преживее следващата финансова криза? Знам вече отговора. Знам какво направи. Знам какво направи в Гърция, начало на тройката, в Международния валутен фонд, намаление на спестяванията, пенсиите, хората не могат да си купят лекарства. А сега в тази дяволска еврозона искате, е, искате Харватия просто да бъде хвърлена в тази еврозона. Имаме нужда от преход към зелена политика, но европейските политики е, са подчинени на финансовите системи. За да имаме зелен преход, трябва да имаме и, и мониторингов преход. Госпожа Лагард не е нов човек с нови идеи. Тя, тя си прави, тя си работи както обикновено, затова аз няма да я подкрепя. Tisztelt képviselőtársaim! Én egy olyan ország, Magyarország polgárait képviselem, amely még nem tartozik az Euró. Да, благодаря. Ние все още е, не сме член на еврозоната. Планираме е, е, в моята страна да се присъединим, но се смята, че все още не сме подготвени. Поради структурната реформа ние имаме висок дълг и също време много висок ръст на економиката, включително и на заетостта. Така че нека да видим какво става в страните от еврозоната и извън еврозоната. Като че ли в еврозоната страните не се развиват толкова бързо, както тези, които са извън еврозоната. И то в резултат на някои действия и интервенции на ЕЦБ. Това естествено не действа мотивиращо, когато искаш да се присъединиш. Факта, че се променят непрекъснато условията. Господин Белкар. E Председателя на ЕЦП се грижи за... ще е погребалния агент на... е този, който се грижи за еврото, както подчерта Марио Драги през 2012 година. Еврото е най-важното нещо, създадено от Европейския съюз. Еврото е не само задължение, конструкт на економическата политика, а това е пример за една привилегия, ако мога да парафразирам термина, който се използва за щатски долар. Това е втората по важност световна валута. Държавите членки на еврозоната не трябва да се притесняват за липса на ликвидност при кризисни времена. Не трябва да изчакват национални ресурси в националните валутни резерви. Само да визирам две от ползите на еврото. Това трябва да бъде напомнено на политиците, които проповядват пред широката общественост. Добрите комуникационни усилия умения на Лагард могат да бъдат напълно използвани и по отношение на страните извън еврозоната, като Полша. Желая успех и заявявам пълната си подкрепа. Благодаря, господин Хайде, за една минута. Благодаря. Балансът на политиката на ЕЦБ и господин Драги е ужасяващ. Осигуряваха се най-ефтините пари, а недвижимите имоти са на максимума спестяванията нямат ценност, няма лихви и дори има отрицателни лихви. Те са нещо като наказание за потреблението. И сега, след мръсната сделка между госпожа Меркел и господин Макрон, сега ти ще получиш ЕЦБ и след тази мръсна сделка ще трябва да се настроим към още 8 лоши години за европейските граждани. В комисията госпожа Лагард говореше за директните отрицателни лихви и не ги разглежда като нещо, като някаква заплаха. Може обаче да се стигне е, до 10% съкръщаване на спестяванията, така както госпожа Лагард искаше като е, шеф на Международния валутен фонд. Госпожи, господин Кирцо, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме госпожа Лагард и се надяваме, че тя от своя страна ще е, подкрепя гръцката економика. В Комисията по економически въпроси тя е, е, смята, че средствата отпуснати в е, полза на е, гръцката економика ще насърчат е, и същевременно ще мобилизират за правилна политика по отношение на лошите кредити. Ние се надяваме, че по този начин ще можем да оздравим банковата система в Гърция и ще преодолеем последствията от кризата. Вярвам, че госпожа Лагард може да направи много и освен това, бихме искали естествено в, да се включим в програмата QE за изкуствения за е, интелектуалния е, коефициент, е, който струва ми се Гърция заслужава. Но господин Драги не успя да ни включи. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Лагард, очевидно има качествата и опита за да бъде председател на ЕЦБ. Социалистите ще гласуват за нея по три причини. Тя защитава една кач... качествена парична политика. Нуждаем се от човек на върха на ЕЦБ – който ще спаси Европа. Дори и с една неконвенционална парична политика на второ място. Вече чухме гласове за повече растеж. И на трето място трябва да се завърши банковия съюз. Трябва да се засили економическото управление в Европейския съюз. Трябва и по-голяма демократизация и ето защо искаме госпожа Лагар да спази тези три изисквания. Ние сме за нейната номинация. Следващия оратор, господин Сан, за една минута. Моят глас подкрепа на госпожа Лагард, независимо, че не одобрявам част от нейната политика – Съгласен съм, че фискалната политика трябва да се определя на ниво еврозона, еврозона защото иначе госпожа Лагард няма да се справи. Тя трябва да се справи с предизвикателството за устойчив растеж и създаване на работни места. Става въпрос и за малките и средни банки в, е, европейс... в държавите от еврозоната – националните пазари и големите банки. Трябва да се подкрепят и малките и средни предприятия. Тези банки са обременени с големи регулации и процедури от Банковия съюз. Те стават те правят все по-малко печалби и ето, според мен това е най-големия проблем. Благодаря. Извинявам се на следващия оратор, господин Фичерл, защото просто не го видях, пропуснах го. Знам, че това е първата ви реч в парламента. Ето защо ви давам думата за, един, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Приветствам номинацията на госпожа Лагард. Смятам, че ЕЦБ е една от най-важните институции в Европейския съюз. ЕЦБ, Европейската комисия отговарят е, за не само за економическата и политическата политика, но също и за екологичната политика, за е, политиката на равенство между мъже и жени. Европейската централна банка е, би трябвало да отговаря не само за пазарите, тя трябва да отговаря и за благодействието на хората, за благото на хората. Това в бъдеще трябва да стане 50% е, до е, от гражданите всъщност са, се оказва, че са жертва на все още на последствията от финансовата криза. И в Ирландия това е факт. Много от хората и от малките и средните предприятия пострадаха сериозно. Е, и смятам, че е, наред с е, уважението ми към госпожа Лагард, е, мога да изразя и надеждата, че тя ще продължи да стабилизира паричната економика, но паричната политика, но същевременно и ще отдава значение на последствията върху хората. Госпожа Деланге, благодаря ви. Две неща трябва да отбележим. Първо, колко важна е Кристин Лагард за нас, колко се цени тя в държавите членки в Европейския съюз. 28 на брой в момента, скоро 27, но тя се ползва с много добро име и извън Европейския съюз. И също времено на второ място трябва да отбележа, че става дума за а, поста председател, управител на една абсолютно независима а, институция. Централната банка е независима. А, нейната политика обаче а, се отразява на всеки гражданин и интересува абсолютно всеки, от възрастния човек до малкото дете те. И Кристин Лагард е човека, който осъзнава много добре какви са последствията от нейните действия и е, каква е ролята на банката. Всичко това трябва да се има предвид, естествено. Е, и когато говорим за тази политика, да знаем какви са страничните ефекти върху пенсионните фондове защото пенсионерите са част от населението, което ще пострада най-силно от една продължаваща политика на Европейската централна банка, като тази, която бе водила, водена до сега. И средното съсловие, естествено, пенсионерите трябва да стоят в центъра на вниманието спонтанни изказвания. Ще ви помоля да използвате тестовата система. Седем заявления има господин Ван Дален. Е първи за една минута. Благодаря, госпожо председател. А, каква ще бъде политиката на председателя? 7 години, 8 години. А, ЕЦБ в крайна сметка трябваше да преодолее последствията от финансовата криза. Но 2600 милиона евро е сумата, която бе изразходвана за държавни облигации. И въпросът е какво се постигна. Постигна ли бе желания резултат и от една лихва, която беше процента, хората вече стигнаха почти до нулата, до нулевия лихвен процент. Председателят на Нидерландската централна банка с право реагира на политиката на ниски лихвени проценти. Каза, спрете най-сетне с това. Помислете за хората, които страдат, за спестителите. дълъг е, е листа, но ще трябва да го закрием много скоро. Така че сега е, господин Макес. Благодаря, госпожо председател. Против на позицията на някои евродепутати, смятаме, че е от ключово значение че госпожа Лагард обеща да запази сегашната парична политика на ЕЦБ най-вече нетрадиционните инструменти, прияти през последните години и даже миналата седмица. Тази политика спаси еврото. Не можем да се връщаме в авантюризъм. Аз подкрепям кандидатурата на Лагард. Но се питам дали монетаризма не засяга няколко групи в този парламент, а най-вече ЕНП което не е изненада. Ние се нуждаем от активна парична политика, както от 2014 насам. Но, като кандидат, но както каза и кандидата за ЕЦБ, време и е фискалната политика да свърши своята работа. Страните с голям макроекономически излишък трябва да направят повече в навечерят на евентуална економическа стагнация. Дългосочен дългосрочен план се нуждаем от повече мерки. Трябва бързо да завършим банковия съюз Извинявайте, по една минута имате за спонтанно изказване. Господин Георгинг. Окей, Извинявайте, явно микрофонът не работеше. Уважаеми дами и господа, отговорните политици трябва да престанат да говорят лошо за еврото, защото еврото е, е много по-добро от това, което се говори. Този глобален свят, то няма альтернатива. Госпожа Лакард, като председател на ЕЦБ, е наясно, че политиката на господин Драги не трябва да бъде продължавана – има опасност от нови балони в нашето общество, което опасността от това ще понесат следващите поколения. Госпожа Лакарт обаче е, подкрепя тази политика и ние трябва да използваме нашите възможности е, да изберем ново ръководство на ЕЦБ, което да проведе нова финансова политика и да подкрепи спестителите, а не тези, които имат задължения. Да намерим някакъв баланс в цяла Европа. Господин Ферейра за една минута. E, Благодаря, госпожо председател. ЕЦБ е част от тройката за Португалия, Ирландия и Гърция. Господа, госпожа Лагард бе голям защитник на режима на економии, който имаше сериозно социално-економическо отражение. Госпожа Лагард се извини и каза, че се съжалява, но тя не е променила убежденията си. Комисията и ЕЦБ смятат, че Португалия трябва да запази бюджетната политика, да не надвишава съответния процент. Десницата, социалистите и зелените даже сега са готови да подкрепят този кандидат. Заплатите и пенсиите ще пострадат и оратора е прекъснат. to be fair to everybody. So it is one minute for catch the eye. Mr. Bogovic will not fail me, I'm sure. Thank you. Господин Богович, сигурен съм, че той ще спази времето. Мощна валута. Еврото е силна валута, което се използва от 330 милиона европейци в 19 държави. Това е валута, която има дял от 16,5% от, между... от световният брутен вътрешен продукт. Имаме нужда от структурни реформи в държавите, които да гарантират стабилна економическа и социална политика и по-голяма стабилност за хората в тези държави. Имаме нужда от здрава банкова система, която няма да пострада от това и да, ня, да, да пострада от лошите кредити, както по време на кризата ЕЦБ изигра своята роля в Гърция и в разрешаването на дълговата криза. Сигурно смятам, че това ще продължи и че госпожа Лагар заслужава това доверие, тъй че аз ще гласувам за нея днес. Господин Бъркуист. Fru talman, ledamöter. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, колеги. Европа е изправена пред големи е, економически предизвикателства и същевременно виждаме, че паричната политика има граници. И трябва да е, помислим дали е, ще действаме като Тръмп. Е, и да кажем, че там Централната банка не действа добре, тогава всичко в страната върви на криво. Не, трябва да се опитаме да направим в държавите членки много повече, е, за да подкрепим и действията на е, Европейската централна банка. Как трябва всъщност да координираме нашите действия, да бъдем по-продуктивни, да бъдем по-ефективни в нашата парична политика. Ще трябва да търсим е, финансова политика, която е, върви ръка за ръка с е, фискалната политика с, и решава економическите проблеми, проблемите в областта на миграцията. Всичко това става, когато сме единни, когато работим в тясно сътрудничество Това, което искам да кажа е, че моята група съжалява, че днес госпожа Лагард реши да не присъства, да пренебрегне Европейския парламент. Може би като председател на МФР тя е свикнал на това, само че тук ЕЦБ трябва да присъства трябва да дава демократична отчетност. Ето защо ние не можем да гласуваме за госпожа Лагард. Ние сме против нея. Защото бяхме против мерките, които предприе като Мефере и Гърция. Мерки, които доведоха до ширеща се безработица и до големи проблеми. Ние сме за положителна политика като ставим на страна политиката на ЕЦБ, наистина е време държавите членки да въведат експанзионистична бюджетна политика. Господин Полчек, за една минута. Дякую, пани председател. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям кандидатурата на Кристин Лагард за председател на ЕЦБ. Тя е опитен политик, За мен най-важното е, че тя поддържа паричния съюз и че иска да обясни тази парична политика на гражданите. Хората трябва да познават тази политика. Чешката република не е приела еврото, но смятам, че това е една стабилна и ценна валута, по време на дебата чухме също, че фискалната политика трябва да стимулира растежа. От друга страна, имаме нужда от стабилна система. ЕЦБ в миналото използваше неконвенционални мерки, така че да се осигури стабилност и смятам, че при управлението на Кристин Лагар това ще продължи. Мисля, че дебатът показа, че тя е подкрепена от много хора. Господин Рапини, за една минута. Domnule Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ЕЦБ е, е много важна институция за е, економическото развитие, за стабилността на валутата, на паричната единица. Госпожа Лагард, очевидно, е един много образован, много знаещ и умел човек, е, който е, е подходящ за този пост. Съгласна съм, че тя е изправена пред нови предизвикателства. Моята страна не е част от еврозоната. Е, но също време, когато става дума за економически ръст, Румъния е на второ място по ръст. Е, ние се нуждаем от повече стабилност и в еврозоната и извън еврозоната, която стимулира економическото развитие и много се надявам, че няма да се продължи с тази политика на ниски лихви. Е, и така е, ще трябва да гласуваме е, следващия туретур. Господин благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, както знаете, комисията не участва в избора на председател на ЕЦБ. Но ние имаме сериозен интерес към тази процедура и внимателно изслушваме вашето виждане за макроекономическата политика в еврозоната и ЕС. Радваме се, че съвета е номинирал лице с необходимите качества за председател на ЕЦБ. Приветстваме и факта, че за първи път това е жена. Господин комисар, казва председателя, ако обичате, колегите, които влизат в залата, моля ви да слушате или поне да вземате местата си тихо, без да говорите, комисарят да доближи микрофона до себе си. Благодаря, госпожо председател. Новия председател на ЕЦБ има предизвикателна задача в дългосрочен и по-краткосрочен план. В краткосрочен план, ако има нужда от намеса на ЕЦБ за преодоляване на забавянето на економическата дейност. Ние сме съгласни с това, което каза Лагард по време на изслушването. Трябва да помисли дали не трябва да се подпомагат по-добре структурните реформи и фискалната политика, за да се избегнат проблемите от миналото. Извинявайте, господин комисар, каза председателя. Колеги, не искам да ви соча с пръст, тъй като това е невъзможно, но ще ви помоля, моля, колегите в дясно, Няма само да призовавам към ред, тъй като това не е камарата на общините. Моля ви да заемете тихо местата си. Комисаря Домбровски взема отношение по казаното по време на дебата. Няма да поднове заседанието, докато не запазите мълчание. Призовавам ви за мълчание. Ние споделяме убеждението, че задълбочаването на економическия паричен съюз ще е от полза за еврозоната, за нейната устойчивост и за международния статут на еврото. След разговора с комисията по економически въпроси за кандидатурата на Кристин Лагард, ясно е, че парламентът също споделя тази оценка – Надявам се, че унисона в мнението ще положи основите на добро сътрудничество между трите институции, пълно зачитане на техните съответни роли по време на председателството на ЕЦБ от страна на Кристин Лагард. Благодаря. Благодаря ви за търпението, господин председател. Обявявам дебата за приключен. Пристъпваме незабавно към гласуване.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 Махн. Преди да пристъпим към гласуването, имам две съобщения. Първо, съгласувано с политическите групи и съгласно приятите вчера изменения на дневния ред, председателят предлага заседанието сряда след обед да бъде удължено до 21 часа. Така че да имате възможност да организирате вечерта си, както предпочитате. Имате ли възражения? Ако не, с това се приемаме а, това изменение. Второто съобщение, че компетентните италиански органи а, за, относно избора на Никола Данте е, дългогодишен член, е, един колега, когато дългогодишните евро